Скъпи колеги, започваме нашето заседание. Проекта за дневен ред се надявам, че можем да приемем, ако няма възражения. Одобрение на протоколите от заседанията 22-3 март. Отново, ако няма възражения, протоколите ще бъдат одобрени. Продължаваме нашето заседание. Имаме честа при нас да бъде госпожа Булц. Тя ще представи работната програма на комисията за 2018 година, каза председателката. Радвам се, че сте до мен, тъй като за нас наистина е чест, че можем да разговаряме с вас в Комисията по транспорт. Ние всъщност работим в постоянен структуриран диалог с вашата институция. Много се радвам, както казах, че сте сред нас. Диалогът трябва да бъде структуриран и по възможно най-добрия начин да се планира работата за до година. Госпожо комисар, ние ще ви бъдем много благодарни, ако обясните каква ще бъде работната програма на комисията за 2018 година в областта транспорт. Ние можем да говорим и за резултатите до тук от работната програма 2017 година. Тези резултати могат да бъдат и проектирани, но разбира се, ние не можем да знаем дали те са напълно постигнати. Ясно е, че има какво да се работи, за да се доближим до своите приоритети в транспорта – Нашата комисия желая транспорта да бъде безопасен, ефикасен. Той е много важен за ежедневието на гражданите и вътрешния пазар. Ние, освен това, трябва да се справим с предизвикателството на цифровите технологии и глобалната свързаност – възниква и въпроса за заетостта. Той трябва да бъде приоритетен. Необходимо е работните места да се запазят, да се разкрият нови. Трябва да мислим и за околната среда, защото се борим с глобалното затопляне. Госпожо комисар, давам ви думата в рамките на 10 минути, след което ще проведем много динамичен дебат с колегите от Комисията по транспорт. Можем и да променим малко начина на работа. След изказването на госпожа комисаря, координаторите ще разполагат с по 5 минути за дискусия от вида пинг-понг. Искаме да бъдем много динамични, но ще бъда безмилостна. По 5 минути координатора, госпожа Булс, въпрос, отговор и ще продължим след това с изказвания и на други членове на комисията, които ще разполагат с по 3 минути. Госпожо Булц, ето две жени в две институции, които работят много добре заедно по приоритетни проекти с енергия и решимост. Много е хубаво да се види това. Давам ви думата. Благодаря, че приехте нашата покана. Мерси боку, мадам Шер. Благодаря ви. Уважаема госпожо почитаеми членове на Комисията по транспорт и туризъм. Виждам, че имаме и гости днес. Много ми е приятно, че отново мога да бъда сред вас. Всъщност, моето изказване има две основни части. Първо ще говоря за работната програма на комисията през 2017 година, след което ще представя и част от работата за 2018 година. Доста неща, както виждате. Не, затова нека премина към съдържанието. Първо пакета за мобилност. Всъщност това ще е най-важният резултат за 2017 година. Ще обсъдим тази тема на следващото пленарно заседание. На 19 юни аз ще говоря по темата във вашата комисия. За сега мога само да дам моментната снимка. Това, което беше пътен пакет, сега вече има много нови елементи. Нещо, което отговаря на намерението на комисията да сложи край на тъй наречените силузи да има една напълно интегрирана система. Пакетът за мобилност ще включва всички инициативи за пътищата, но и нови стандарти CO2 за камионите. Първите седем предложения ще бъдат готови за приемане след 4 седмици на 31 май с втори набор от предложения, планирани за края на годината. Мисля, че ще се убедите, че пакета за мобилност е балансиран с силно изразени социални, екологични, цифрови аспекти, аспекти на вътрешния пазар. Намалява се бюрокрацията и се затвърждават правилата. Това отговаря и на проекто резолюцията по тази тема, приета от вашата комисия преди няколко седмици. Моля ви обаче да упражните натиск върху държавите членки. Те трябва да минат на наша страна и да обсъдят тези въпроси, както и да ги изпълнят. Това предложение е много важно политически. Ще трябва да работим в тясно сътрудничество – Надявам се да приемем целия пакет по време на моя мандат, тъй като наистина това е много важно за функционирането на вътрешния пазар. Тук разчитам на вашата подкрепа и на това, че ще приемете предложенията като приоритетни. Пак казвам, надявам се да направим всичко това в рамките на прегледа. На второ място пътната безопасност. Като говорим за пътищата, трябва разбира се да обсъдим и пътната безопасност. Резултатите, които представих във Валета през март, показват, че има намаление на смъртните случаи по пътищата с 2%. Това е нещо положително, разбира се. Но винаги е много трудно да се говори за цифри. 25 500 човека са загубили живота си и това се случва всяка година по европейските пътища. Да, през 2015 година те са с 600 по-малко и през 2010 са били 6000 повече, но въпреки това имаме сериозен проблем. Освен това има 135 000 тежко ранени по пътищата. На 1 февруари ние приехме предложение да изменим директивата, която въвежда обучителни изисквания за професионалните шофьори. Това ще допринесе за по-високи стандарти за пътна безопасност за тях. Казвам го, защото голяма част от происшествията са заради камиони, 10% заради бели камионетки. Именно това обяснява нашия приоритет. Ние вече работим по тази инициатива. Съветът вече разгледа предложението на първо четене много позитивно и конструктивно, нещо, което приветствам. Готова съм да работя с съвета и вашия докладчик, господин Лундгрен, както и докладчиците в сянка, за да се приеме тази законодателна норма. Сигурна съм, че комисията ви ще разгледа с нужното внимание пътната безопасност. На второ място – авиацията. Пак говорим за 2017 година. Ние подготвяме законодателен пакет по въздушната свързаност. Този пакет трябва да стартира най- много скоро, на 7 юни. Ще включва насоки по задълженията, собствеността и контрола на публично предоставените услуги – това предложение ще замести регламент 867-2004. Всъщност предложението е поискано именно на парламента. Вие го поискахте, за да може ЕС да разполага с ефикасен инструмент срещу нелояните практики на трети страни. Държавите членки са на различни мнения по този въпрос. Аз разчитам на вашата подкрепа в комисията. Надявам се да използвате и влиянието си на национално ниво. Няколко думи и за авиационната безопасност. Имаме нов регламент, който дава възможност системата за авиационна безопасност да е по-ефективна и ефикасна – Работата по тази законодателна тема продължава, но аз бих искала да поработите още по-амбициозно, за да може това законодателство да се приеме възможно най-скоро. Пак 2017 година железниците. Приоритетът за тази и следващата година е изпълнението на съществуващото законодателство. Моята служба в момента работи по изпълнението на преработената директива и четвъртия железопътен пакет, за да завършим регулаторната рамка на време за отварянето на пазара през 2019 година. Това означава всички оператори, както и съоръжения, като пътнически гари, да бъдат готови да има и защита на съществуващите договори в публичния сектор за предоставяне на услуги. Нека поговорим и за правата на пътниците в железниците. мога да потвърдя, че комисията ще приеме своето предложение за техните права преди лятото. Имаше някои проблеми в действащия регламент, непълно прилагане, дерогации, правна несигурност. Затова искаме да се пояснят съществуващите правила. Идеята е да са по-ясни задълженията на продаващите билети, да се въведат и клаузи за форс-мажор, които да отговарят на други законодателни норми на ЕС. Морския транспорт, пак през 2017 година, тук се допитахме до заинтересованите групи за приоритетите на сектора – Предизвикателствата пред нас са свързани и с нова а, до развитие на нашата рамка на политики. Може би ще има нови инициативи през 2018 година. Ще кажа няколко думи за това по-късно, но още тази година ние ще започнем преработка на директивата за съоръжения по пристанищата. Ние ще продължим да работим и по оценка на регламента за отговорността на превозвачите спрямо пътниците при происшествия по море. Продължава и рефит оценката на обучението и сертифицирането на моряците. Проверяваме също така и нормите при отговорности на държава на флага, контрол на пристанищата и така нататък. Искам да ви поздравя за доклада, който беше прият през април след някои компромиси по много деликатни теми. Става дума за безопасността на пътниците на кораби. Пак 2017 година ниско въглероден транспорт. Транспортът трябва да продължи да отбелязва растеж, но също така да бъде устойчив. Не имаме комисията и нейната стратегия за нисковъглеродна мобилност. Тази стратегия започна да се изпълнява тази година, много е амбициозна има и допълнителни мерки, като директивата за альтернативните горива. Насърчавам всички държави членки да приложат е, националните рамки за политики. Освен това, имаме и альтернативни превозни средства, като електрически автобуси. Тук може да се разчита на обществените поръчки. И накрая имаме предложението за комбиниран транспорт, за да имаме тези модални преходи от товарен транспорт по пътищата към железниците, към вътрешните речни пътища. Мога сега да спра или да продължа и за и за по-нататък. Финансирането, то е много важно за транспорта. Именно затова инвестициите в инфраструктура са приоритет на председателя Юнкер. За следващата МФР е планирано да се разработи подробно предложение, което ще се финализира едва в началото на 2018 година. Ще имаме и ориентационния дебат на комисията като последващ Бялата книга. Това е дебат за финансирането на ЕС до 2025 година. Този дебат ще се проведе на 28 юни. 2014 до 2016 година бяха мобилизирани 37,6 милиарда като общи инвестиции с 20 милиарда безвъзмезна помощ. Това допринесе за нашия дневен ред за заетост и растеж. Надяваме се до 2030 година да успеем да се справим с всички тесни места. Трябват ни още 740 милиарда за основната мрежа на ТНТ. В момента, освен това, имаме 36 операции по FC, като това при, привлече още 15 милиарда в свързани инвестиции. Както виждате, имаме наистина лустови ефект, който ще бъде и още по-голям. И за 2018 година само няколко идеи ще нахвърлям. 2018 година ще бъде година на много модалността. Ще се подобри интегрирането на всички видове европейски транспорт. Освен това ще направим проверка на състоянието на морския транспорт. Там най-важен ще бъде прегледа на формалните изисквания при докладване – освен това ще разгледаме Европейското единно гише. Ще има и други теми, като държава на флага и на пристанището, контрола, който се извършва, обучението на моряците. Всичко това е част от контекста на Рефит и програмата за по-добро законотворчество на председателя Юнкер. При емисиите се надяваме Международната морска организация да приеме по-амбициозни цели за емисиите на парникови газове пролета на 2018 година. Има и други инициативи, които са упоменати в декларацията от Валета. Както виждате, ще работи много динамично. Всичко това е наистина необходимо – Надявам се да разпознавате и собствените си инициативи в това, което представих. Очаквам бъдещата конструктивна работа с вас, за да доизградим единия пазар и да имаме един истински транспортен Европейски съюз. Много ви благодаря, госпожо комисар. Нека сега не губим време. Разбрахте как ще процедираме. Разполагате с по 5 минути. Минат ли 5 минути, изключвам микрофона. Колкото е по-кратък въпроса ви, толкова повече време ще има госпожа комисарят за отговор. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест да мога да започна първи в този непознат до сега в нашата комисия дебат под формата пинг-понг. И така, първо, от дълго време чакаме пакета за мобилност. Най-накрая май ще се появи. Радвам се, че призовавате държавите членки и парламента е, да положат максимални усилия. Въпросът е обаче, наистина ли ще успеем на време? Има все още оценки на въздействието, които чакаме. Е, Тимерманс каза, че трябва да се работи още. Това е първият ми въпрос. Ще успеем ли на време? Комисаря, трябва да осъзнаем, че времето, което измина, не беше загубено, защото и вие използвахте нов метод за законодателна работа. А именно всички решихме да се допитаме, доколкото се може повече заинтересовани страни. Мисля, че можем да успеем, откровено казано. Нямаме кой знае колко време. Нека да се опитам да ви убедя в своята теза. Значи, допитваме се до всички заинтересовани страни, Опитваме се да оценим въздействието на потенциалните мерки. На следващо място, бъдещите председатели Естония, България и Австрия потвърдиха, че са готови да работят по този пакет за мобилност. В момента те уточняват помежду си по коя част от пакета за мобилност ще работи всяка една от тях, така че това дава допълнителни гаранции. Надявам се, че мога да разчитам на вас това е третия елемент. Значи комисията изпълнява обещанията си, съвета обещава да ги изпълни, да се надяваме, че и парламента ще даде своята дан. И така, втория ми въпрос, господин Вим Ван де Камп говори. Много се говори за така наречения социален параграф. Пише се по вестниците, има изтичане на документи, синдикатите са недоволни, има колеги от комисията по социални въпроси, които са малко разтревожени. Разбрах, че сте разговаряла с синдикатите. Какво се случва с тази така наречена глава с социален характер? Защото май е, е вгорчена атмосферата около този елемент. Точно. Комисаря, за съжаление трябва да се съглася с вас. И аз се изненадах, защото винаги нашите врати са били отворени. Давали сме възможност на всеки да разговаря с нас, особено по този социален въпрос, който е много деликатен. Много се притеснявам, че се разпространяват слухове от някои, които нямат много общо с пакета, който ще се появи. Когато за първи път чух и видях че синдикатите разпространяват листовки по въпроса. Се срещнах с техни представители. Имахме среща близо до основната сграда на комисията и успяхме да поясним проблема. Седем въпроса имаше, по 6 вече сме намерили решение. Остава един, по който трябва да преговаряме още малко. Не мога да кажа, че сме съгласни на 100%, но още по време на първата година от своя мандат обещах на господин Ертук, че ще включим социалните въпроси в пакета, че ще работим последователно по този въпрос и не само. Моля всички вас, не разпространявайте слухове. Слуховете, които се разпространяват, циркулират възоснова на публичните консултации. Ние се допитахме до всички, не само до синдикатите. Естествено, всички имат своите въпроси, не всички имат еднакви въпроси. Не може обаче да се предполага какво точно ще бъде включено в пакета. Надявам се, че след няколко дни, когато се появи самия пакет, ще има по-голяма яснота. По-добре два добри въпроса и два добри отговора, отколкото седем лоши въпроса и седем лоши отговора. На следващо място. Двустранните споразумения. Какво се случва там? До сега всичко върви както трябва. С АСЕАН, с Армения, с страните от Персийския залив, всичко тече както трябва. По последната група от страни, с изключение на ОАЕ, Предлагаме да се започнат нови преговори поради новите резултати. Сега, благодаря, е, давам думата на господин Исмелер Дюк. Благодаря, госпожо председател. Добре сте дошла, госпожо комисар, в нашата комисия. Ще се опитам да поставя три е, въпроса, е, доста конкретни. Първо, мисля, че това не е ваша отговорност, но в комисията на много високо ниво темата е, трафик, движение играе някакси е, второстепенна роля. Обикновено се казва, че е важна темата, но когато е, погледнем програмата работната на Европейската комисия, виждаме, че според мен е, думата мобилност се явява само веднъж и е, някакси като е, страничен продукт към важното съобщение на комисията за мобилността и ниските, ниските емисии. А тук има много важни свързани теми. Например, законодателство за, за, за е, зеления елемент в транспорта. Още през ноември е, миналата година трябваше да бъде е, е, залегната в план за действие, а сега въпросът ми е, е сега имаме 17 държави членки, които въобще са взели отношение и въпросът ми е кои страни не са го направили, кои липсват и какво ще направи комисията, за да задължи държавите членки да изпълнат поетите си ангажимент, поетите ангажименти. Първият ми въпрос. Първо позволете ми да ви коригирам. Транспорта може и да е бил подценен за 2015 и 2016 година, но през 2017 година той доминира работната програма. Положението се подобрява. Не мога да кажа, че транспортът е пренебрегнат. Мисля, че той се взима предвид, включен е общо взето в почти всички инициативи, свързани с единния пазар, особено що се отнася до инвестициите. По-настоящем на транспорта се падат 21% от всички продукти, които се изнасят от Европейския съюз, вероятно се има предвид БВП, и 18% от услугите, които се изнасят. По отношение на това, което казахте, прав сте, че държавите членки закъсняват. Изпратих писмо Миналата година 19 държави членки вече са изпълнили ангажиментите си. Започнахме процедури по нарушения с всички останали държави. Уверена съм, че до лятото ще получим плановете на всички държави членки. Както знаете, нашата работна програма предвижда да изпълним до края работата по доклада. Тъй като има разлики и несъответствия, доклада ще е, говори за това как да решим тези проблеми. Един конкретен допълнителен въпрос. Кои нови страни все още, кои страни все още до този момент не са отговорили и не са реагирали? Не ги знам на Изус, но мога да ви дам списък. Благодаря. Окей, okay, имам втори въпрос към е, колегата Ван Кам всъщност е, основателно постави социалния въпрос на, е, на вашето внимание. В Европейски съюз има много нарушения инфраструктурата в по автобани виждаме какъв е живота на, на шофьорите на тежко на тирове. Знаем за проблемите, но живеем с надеждата, че ще има някакъв вид, някакъв орган, който на ниво Брюксел в крайна сметка да направи нещо срещу този социален дъмпинг за насърчаване на конкурент корупцията и е, че можем именно чрез прилагане на съществуващото законодателство да постигнем нещо. Е, в е, пътни пакет имате, взели ли сте преди това? Първо, Опитваме се да опростим правилата, за да можете да се прилагат по-лесно. Това е част от проблема на съществуващата рамка. Чувствам, че намеквате за някакъв вид европейски орган. Всъщност, ние следваме препоръката на парламента, на някои от вашите колеги. Искаме да видим до каква степен държавите членки сами могат да приложат правилата. Ако сметнем, че има нужда от прилагане на европейско ниво, ще действаме. Наблюдаваме как се изпълнява европейското законодателство не само в социалната му част, но и по отношение на екологизацията, нисковъглеродната економика. Ако националните агенции не работят ефикасно, ще предложим допълнителни стъпки. Госпожа Костер. Much, Chairman, and, uh, well... Благодаря, госпожо председател. Добре е дошла на комисаря. Благодаря, че представихте вашата програма. Радвам се, че казвате, че предложенията ще намалят бюрократичната тежест. Освен това, ще накарат държавите членки да приложат правилата, които вече съществуват. Ние не искаме да има ново законодателство. Всъщност, първоначалното законодателство просто не се спазва, не се изпълнява. Споменахте пакета за мобилност, стандарта за въглероден двуокис относно камионите, много важна тема. Нашата комисия изпитва известни притеснения. Имаме дневен ред за транспорта, има обаче комисии по заето си по околна среда. Често се занимаваме с други въпроси, които не са от нашите компетенции. Добре е да се концентрираме върху транспорта и да не се занимаваме с други теми, които не разбираме. По отношение на пътната безопасност, държавите членки трябва да предприемат допълнителни стъпки. Би било добре държавите членки да забранят използването на мобилни телефони, докато се шофира. Всички знаем как е, хората, докато шофират, е, пишат смс и разговарят и какво ли още не, не гледат е, на къде пътуват. Много са хората, които използват мобилни телефони. По отношение на железопътния транспорт и билетите. От дълго време говорим за билетите в железопътния транспорт. В сектора на авиацията 40 години се борехме за нещо подобно знаем, че ако се отиде на една веб страница на железопътна компания, може да се купи билет от точка А до точка Б в различни страни на Европа, т.е. от врата до врата. Много други ави, авиокомпании, по-скоро железопътни компании, не предлагат такава услуга и не смятат, че трябва да дават такава възможност на потребителите, е, че трябва да дават възможност за избор. Кажете какво смятате за това пътуване е, с железници от врата до врата. Протекционизма не е нещо добро, той не радва нашата комисия. Uh, Комисаря, помогнете ми, ако не съм разбрала някои от вашите въпроси разбрах въпроса за мултимодалното издаване на билети, комбинираните видове транспорт в рамките на един билет. Съгласна съм, че в продължение на години се опитваме да създадем солидна архитектура на данните в сектора на транспорта, нещо, което не е правено до сега. Това е най-важният въпрос, свързан с мултимодалния транспорт. Не само, що се отнася до железопътния транспорт, а изцяло. Вярвам, че следващата година ще разполагаме с солидна информация благодарение на разговорите, които провеждаме, за да видим дали проблема е само свързан с стандартите или трябва да има нещо свързано с законодателството или пък заинтересованите страни трябва да започнат да си сътрудничат. Надявам се, че може да ни подкрепите. Нямам какво да добавя. Е, всъщност, е, онова, което казах, бяха по-скоро коментари. Надявам се, че ще ги запомните. Говорихте и за предложения във връзка с авиацията и морския транспорт. Очакваме с нетърпение тези предложения. Искам да кажа обаче, че не искаме да има припокриване. Не искаме да има законодателство в Европа тогава, когато от морския сектор се очаква да изпълнява стандартите на ММО. Права сте, когато казвате, че има добри практики по отношение на безопасността. Ще видим какво ще стане с другите предложения за морския транспорт. И накрая по отношение на авиацията Говорим за, за причастност, за, за контрол, говорим за третата фаза на споразумението за, за авиацията, за общото небе. още не се е направило нищо. Председателката, може ли да зададете въпрос? И така, надявам се, че ще се съгласите, че трябва да имаме глобална система за емисиите от авиацията в чужбина. Ще се съгласите ли, че това е нещо много важно? Нека да отговоря накратко. Насоките от 7 юни ще отговорят на много от вашите коментари и въпроси. Господин Таличка, благодаря. Госпожо комисар, Два наивни въпроса. Пакета за мобилност. Той е пакет, защото в него има различни предложения или има някаква вътрешна логика в този пакет. Има вътрешна логика, трябва да има балансиран подход. Ще действаме на няколко етапа. Наблюдаваме цялостната ситуация Две от фазите ще бъдат задействани тази година. Ще има и допълнителни елементи в рамките на други пакети до година. Господин Таличка, правилно ли разбирам, че тъй като се засягат аспекти свързани с цифровизацията, с единния пазар, с социалните въпроси, че имате консенсус с другите комисари? Да, казва комисаря. Господин Теличка, Съгласна ли сте тогава, че за да се стигне до желания резултат, ние в парламента и хората в съвета трябва да се придържаме към пакетния подход, т.е. да работим паралелно по различните предложения? С други думи, прав ли съм, когато казвам, че ако това не е така, няма да стигнем до желания резултат? Комисаря, тук е, бих си дала малко повече време. По някои от досиета ще, някои от досиетата ще се работи по-дълго, по други по-кратко. Мисля, че ако успеем да работим както трябва, пакета ще се появи в пълна степен по време на моя мандат. Господин Теличка, отново трябва да настоя. Трябва да имаме цялостен пакет, защото желания резултат е, ще бъде по-гарантиран. Благодаря. Следващия въпрос относно авиацията. наследника на 868. Казахте ни какво се очаква. Какъв е вашия философски подход и каква е връзката с двустранните споразумения? Какво е разделението на усилията между наследника на 868 и двустранните споразумения? Комисаря, 868 е просто един инструмент от котията с инструменти, за да можем да водим преговори както трябва. Основната характеристика на новия 868 е той да е по-насочен към авиацията, по-насочен в миналото имаше документ, който е по-скоро насочен към търговията. С новия 868 всички фази на жалби са ясно очертани. Очертава се цялостния процес, постепенния подход, който ще може да се спазва от всички и ще може да се стигне до успешен резултат вследствие на някоя жалба. Всъщност по стария 868 не е внесена нито една жалба, въпреки всички слухове, въпреки всички публикувани статии, въпреки всички коментари, нито една жалба не е внесена. Така че ние е, се опитахме да попитаме заинтересованите страни защо това е така. Беше ни казано, че инструмента не отговаря на целите, които са предначертани. Сега се надяваме, че заинтересованите страни ще имат инструмент, който могат да използват тогава, когато смятат, е, че в авиацията е, има нещо нередно. Господин Теличка, значи допълняемост, за да може да се стигне до резултата. На следващо място. Относно интегрираната система за издаване на билети. Вие отговорихте Независимо от това дали основният въпрос е свързан с законодателството или стандартизацията, знаем къде са проблемите. Можем ли да очакваме по време на вашия мандат да се появи предложение, за да може интегрираната система за издаване на билети да стане действителност в обозримо бъдеще? Комисаря, от гледна точка на пътниците, да. И последният ми въпрос – Можем ли да очакваме нещо в областта на авиацията и индекса за свързаност? Предвиждате ли пилотен проект в тази връзка? Комисаря, моля да ми зададете този въпрос през есента. Сега работим а, много по този индекс за свързаност, но по настоящем не мога да отговоря. Госпожо председател, значи запазвам си 30 секунди, когато дойде есента. Мерси beaucoup, месье Теличка. Je laisse... Господин Теличка, Теличка, сега ще дам думата на госпожа Килонен. And, uh... Благодаря, госпожо председател, колеги, госпожо комисар. Аз първо поставих въпроса за авиацията, а именно а, дали таксите, е, летичните такси ще бъдат поставени като въпрос, когато обсъждаме този пакет. И второ, е, нещо свързано с альтернативните горива. Проведахме два семинара и е, единия миналата седмица. Не бих се изненадала, но всъщност не би трябвало да съм изненадана, но се изненадах от информацията, която чух там, че всъщност че много малко си споделяме информация и знания и обменяме добри практики. От срещите миналата седмица всъщност си дадах сметка, научих, че всъщност водиме ние същи проучвания, стигаме до една и съща информация. Е, всичко това се финансира от европейски, с европейски пари. Едни и същи, в различни страни се прави това. И се питам, какво трябва да се направи, за да се споделя информацията и да се споделят е, е знания, особено в е, морския транспорт, пък и авиацията, ако щете, и сухопътния транспорт, е, за да могат по-рационално, по-разумно да се използват средства на Европейския съюз, защото всеки път казват, ето няма достатъчно пари за това или онова, а, ето именно това е, си е, така е, ми стана ясно, че ние до голяма степен е, злоупотребяваме с тях, използваме ги не, не, неправилно. Е, говорихме и за е, питейната вода и е, във връзка с това по-зелен, е, по-екологосъобразен е, морски флот. Е, бих искала да стане ясно за комисията следното. Вие трябва наистина да погледнете съвсем прагматично върху това къде внасяме средствата си дали наистина въздух е достатъчно чист, е, след като това не се вижда. Благодаря за летишните такси. Това е част от нашата стратегия. Вече е добавен е, този въпрос към авиационната стратегия. Консултирах заинтересовани страни. Ще имам всъщност такива консултации след две седмици е, и ще обсъдим точно този въпрос. В момента обаче не мога да ви е, дам конкретна е, дата е, и когато ще предложим нещо конкретно. Но наистина в ход е, са консултациите. Очакваме ги и ще видим какво ще излезе от това. Второ, споменахте различни проекти, т.е. споменахте, че разли... едни и същи проекти се е, финансират в... за отделни страни, че трябва да се споделя информация. Да, това е проблем на европейско равнище. Опитваме се да го е, решим чрез по-добра координация. Наистина, така, смъкваме много прегради е, в комисията, сриваме много бариери, но трябва да ви кажа, <clears throat> че имаме положителен опит за това как да е, рационално да използваме средствата. Ето, например, в, е, чрез Сезар. Е, това се оказва добър инструмент за иноваторство. Не за научно-изследователска и развойна дейност. Те си остават е, част от е, университетските е, изследвания, е, и, но новаторството и съвместните предприятия са е, добра форма за работа в това отношение на европейско равнище. Колкото до зеленият, е, зеления флот, е, така да се каже, е, тази комисия знае, че много държи на екологизирането на транспорта и един от, един от финансовите инструменти беше свързан с, именно с е, корабите. Е, започва полека-лека да дава резултати тези програма, но тези тема много сериозно се обсъжда на, равнище Международна морска организация и всякакви предложения от вас за решение на въпроса са добре дошли. Благодаря, госпожо комисар. Сега имате думата вие за въпрос. Благодаря, господин, госпожо председател. В един свят след подписването на Бришкото споразумение трябва да сме, на, да сме сигурни, че има равнопоставено за всички. Нашата система дава преимущество на сухопътния транспорт и обществата плащат цена с задръстванията, замърсяване на въздуха, поддържането на пътищата и разходите за това и изоставането на транспорт, железопътния транспорт условията за системите за пътни такси също трябва да се актуализират. Един, е, е, е, таксата на километър трябва да е един от отговорите. В някои държави е така, възнамеряваме да го въведем и в Швеция. Защо да не хармонизираме този въпрос на европейско равнище, за да има е, лоялна конкуренция? Въпросът ми, как комисията, е, какво прави да е, пътният транспорт да праща своят дела, който и се полага за инфраструктурата и външните разходи. Благодаря ви за въпроса, комисар, комисарката. Да ви коригирам малко. 2014-2020 основното ударение от гледна точка на инвеститора беше върху железопътните ни транспорт и промяна, така, преместване на ударението. Разбира се, повече от, така че повече от финансирането е насочено към железните пътища. Сега с последната е, е, е, ревизия на плана за действие през декември миналата година това се потвърждава. Но разбира се и самите ЖП услуги трябва и системи трябва наистина да отговарят на изискванията. Те трябва да свършат своята работа. Колкото до данъци, такси, налози, е, има предложение за промени е, през 2018. В момента правим задълбочен анализ на е, таксите на всички, за всички начини на транспорт, сравняваме, правим сравнение. Господин Крамер настояваше много за това и така ни много настойчив беше към нас. Е, ние се ангажирахме миналата година. Надявам се, че анализа ще ни покаже е, по кой път да поемем, за да постигнем баланс между всички е, начини на транспорт и да гарантираме равнопоставени условия за всички. Пътните такси, извинете. По въпроса за пътните такси, като част от пакета за мобилност въвеждахме и евровинетката и е, цифрово решение за тези е, такси, което случва всички външни разходи и насърчаваме всички държави членки, е, приканваме ги да използват потребителя или замърсителя плаща за това, за да са справедливо наложени различните такси те да от, е, отразяват а, е, разстоянията и замърсяването, степента на замърсяване на въздуха. Но а, е, трябва да сме наясно. Комисията не може да наложи задължително облагане. Ако държава членка реши да премине към да въведе пътни такси, тя ще трябва вече да, спа, да слезва, в бъдеще говоря, ще трябва да следва предложения от, Европейс... от Европа модел. Втори въпрос. При десетилетия, когато бяха млади моите родители, можеха да се качат на, на а, един влак от Стокхолм, да вечерят там прекрасно, да легнат в спални вагони, да се водят в Париж. Днес нощните влакове отпадат един след друг, което остава авиацията единствения вариант за а, дълго, а, дъл, големи разстояния от Европа. Какво а, прави комисията, за да върне а, този начин? начин на е, транспорт, начните влакове, нощите влакове по-конкретно. Е, е, ще ви разочаровам. Комисията няма намерение да се намесва в динамиката на пазара. Да, логичен е въпросът защо железопътните линии, защо железопътният транспорт в това отношение остава толкова назад в сравнение с други е, начини на транспорт, които са много по-бързи. Те са много по-бързо въведаха модерни методи, другите от е, сравнение с е, е, железопътния транспорт не мога да навлизам подробности, но комисията се опитва да балансира и да, така, да инвестира, да даде тласък на железопътния а, транспорт с а, четворния пакет. ние а, се а, опитахме да а, заострим, да стимулираме конкуренцията да направим цените за оборудване по-конкурентоспособни, да, да привлечем привлечем и нови играчи, да либерализираме повърхностния слой в е, железопътните линии, така че модерни услуги, включващи динамични, многомодални да е, бъдат е, въведени, освоени. Много фактори има. Аз съм готова да чуя други предложения за това къде се крие, какво липсва, какво не ни достига инвестициите е окей, но какви са другите проблеми, които вие съзирате и моля кажете ни, ние ще се опитаме да ги осъдим. Благодаря, госпожо комисар, господин Гри. Так, смекия. Благодаря. Искам да се върна към различните видове транспорт и различните смесвания. Например, законодателството за каботажа не е достатъчно добра и хората просто се подхвърлят като ненужни вещи. Знаем, че има много шофьори, които даже пият, защото няма какво да направят. В Швеция има подобни случаи. Има и много фалшиви книжки, между другото. Проблема с книжките е голям. Много хора си купуват книжките. Има ли възможност да се въведе регистър на фалшивите книжки, за да може полицията да контролира дали една книжка е законно издадена или не? Sorry. First of, take three minutes. Uh, first of all, um, well... Първо, напълно съм наясна с тези условия. Разговаряла съм с шофьори на тирове, е, с пътната полиция. Е, разбира се, не съм е, видяла всичко е, това, което се случва, но съм наясно с е, е, ужасните условия, на които са подложени много шофьори в ежедневната си работа. Ето защо ние гледаме на това много сериозно и включваме тази тема в пакета, е, засягаме въпроса с каботажа, работните условия и е, най-сериозните проблеми които се забелязват е, на европейския винен е, пазар, а именно е, фиктивните компании. По каботажа, след като консултирахме държави членки и други заинтересовани страни, стигнахме до извода, че няма да променяме правилата на пазара, т.е. да затваряме или отваряме допълнително пазара, но ще предложим нещо, което е по-осъществимо, защото пазара го иска а именно да има правила, които са лесно изпълними и приложими, а това е неразривно свързано с подобряване условията е, на работниците, е, като почивка, време за почивка и възнаграждение. Така че социалните и пазарните въпроси взаимно се допълват и е, трябва да се разглеждат в комплект. Е, освен това, да, за да решим проблема с фирмите почтенски кутии, което е голям проблем, ние минаваме към модел на работа, при който регистрирана фирма, там където е регистрирана, тя да осъществява по-голяма част от своите операции. Но по това ще ви дам повече подробности в бъдеще. Още един въпрос онези, които пият докато пътуват. Има проблем, тъй като има различни стандарти за това колко алкохол може да се пие преди да се шофира. Това създава много проблеми. В миналото един социал-демократ министър в Швеция отиде в Дания с кола и беше пила, тъй като в Дания има по-либерални изисквания в това отношение. В Швеция арестуваха, защото шофира пияна. Няма ли да е една добра идея Европейския съюз да въведе една и съща граница на промилите във всички европейски държави, за да се избегне недоразумението? Тъй като шофьорите отиват в друга държава, мислят, че знаят каква е границата, какво е допустимото, но се оказва, че това е нещо съвсем различно. Да, абсолютно сте прав, че различните страни, в различни страни има различни норми. Това до сега беше национално правомощие, включително и е, алкохол, границата за допустимост за алкохол, е, прием на алкохол, промила но наистина е, аз приветствам дискусия по, тази, е, по този въпрос допълнително, която да е част от сухопътния пакет. Благодаря много на координаторите. Сега да минем към е, депутатите, но няма да имате по 5 минути. Съжалявам. Мислех си, че ще прекарам вечерта с вас, но не. Така че ще имате 2 минути. Както казах, колкото по-кратък е въпросът ви, толкова повече ще чуете от комисаря. Сега госпожа Люкашинска има първо думата. Благодаря. Ще задам два въпроса. Първия. Вие сте ли за а, това предложението да а, а, предложението за транспортно предложение да бъде обхванато от директивата за командировни работници. А, така ли? И ако не, какво предвиждате, ако транспортният сектор не е включен в директивата за е, а, на работници? Моето впечатление е, че в е, комисията по заетост много колеги е, работят за това да се включи там този въпрос. И втори ми въпрос е, ще съм ви признателна, ако отговорите кратко за нарушенията, процедурата за нарушение. Тя е, е въведена е, например, въведена такава по отношение минималната надница в Германия. Как, докъде се стигна? Изглежда нещата заседнаха някъде в Европейската комисия, но няма напредък по въпроса. Първо, последния, от последния въпрос. Нарушенията за Германия, Франция и Италия и Австрия, извинете. Германия, Франция и Австрия а, има процедура за а, нарушаване. Сега на ниво а, формално, официално предупреждение а, и писмо а, такова. А, сега а, решихме, е, предвид на това, че много е, държави е, са засегнати, решихме да засегнем, да разгледаме въпроса на ниво европейски пазар. Второто за директивата за командироване на работници, тя се отнася до всички отрасли, не само, и включително транспорта. Но моят е, колега госпожа Тайсен е, също участва и ние съвместно е, изготвяме специален списък за целта. Благодаря, госпожо комисар. Сега отново две минути. Два въпроса, свързани с ЖП транспорта, но не само преминаването към железни пътища е добра инициатива, но трябва да сме наясно къде се намираме по отношение на действителността, реалността. В много отношение няма сериозно преместване и движение към железопътния транспорт от по-така вредни за околната среда пътища. И отчитате ли това в пакета за мобилността и връзката с товара, е, превоза на товари по железопътни е, е, път все още изостава. 75% от товарите се превозват по, по шосе трябва ли да, да се, не трябва ли се въведе и инициатива свързана с товарния превоз? И ще спра тук, защото искам още един въпрос да поставя. Аз вече ви казах, че предстои предложението за комбинирания транспорт. Също така има и е, големи предизвикателства при железопътния транспорт. Ако си камион е лесно да се придвижиш от точка А до точка Б, но за железопътния транспорт това не е така. Затова сега е необходимо да довършим изграждането на тези коридори, те не бива да бъдат фрагментирани. в подкрепа на господин Делунд. Е, следващата седмица ще имаме заседание за нощните влакове, защото не може да оставяме нещата само на пазара. Освен това, трябва да отчетем и околната среда. Помислете също така и за Юбер и економиката на солидарността. Днес имко добри доклад, в който се казва, че има много сериозни проблеми с тази солидарна економика. Какво прави вашата генерална дирекция, особено в светлината на пакета за мобилност и решенията на Европейския съд? Не, това не е част от пакета за мобилност. Il faut vous jouer le jeu. Jouer le jeu deux minutes, c'est... Вижте, нека да играем играта според правилата. По две минути. Две минути въпрос и след това отговор. Иначе всеки прави каквото си иска. Две минути задължително за всички. Господин Ван Дален. Dank u wel. Ik heb twee vragen aan de commissaris. Благодаря ви. Два въпроса към госпожа комисаря. Първо, паркоместата част ли са от пакета за мобилност? Ние вече чухме доста за шофьорите, за това, че те прекарват доста време по паркингите или техните коли се разбиват там. Как можем да направим паркингите безопасни и сигурни. На второ място при каботажа имаме 17-дневен период при международните пътувания и 3 за пътуванията в вътрешността на страната. И минималното заплащане в приемащата страна ще бъде ли заменено с минималното заплащане на страната по происход на шофьора. Паркингите в момента аз се опитвам да разговарям с министрите, за да обясня какво означава безопасното паркиране – Казва ни се, че застрахователите не застраховат камиони, в които не спи водача. Затова ни обясняваме, че когато камионът се паркира и водачът на камиона спи в хотел, държавите членки трябва да гарантират безопасен паркинг. Това може вече да се направи по инициативата за свързване на Европа. Освен това, при каботажа ние смятаме да предложим времево базиран каботаж. Благодаря, господин Куни. Меси, мадам Че. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за отговорите. Сега съвсем в телеграфен стил винетките, винетките пътните такси в Европа, как ще се въведат, каква система ще се използва. Е, трябва ли да се отървем от различните баджове, които купуват е, стъклата ни, предните стъкла на колите ни са целите облепени с разни винетки? Е, може ли да си представите комисията да излезе с инициатива да създаде консорциум от най-големите така, фирми, които набират пътна такса в Германия, във Франция и Италия и заедно с Галилео да работят система, която да е безвизова, така да се каже, през граница, без е, да, да се е, проверява, без да се купуват е, винетки и баджове от на всяка граница. Това е въпросът ми. Yes, uh, I share your vision. Да, аз споделям вашата визия и страст. Комисията ще изготви предложение за цифрови решения за целия Европейски съюз при пътните такси, така както това се прави при далеко съобщенията с капацитета за роуминг. Ако държавите членки желаят да работят заедно, могат да го направят, защото тук ще има и съвместно финансиране. Но ние оставаме неутрални, разбира се, при тези предложения не отдаваме предпочитание на определена технология. Благодаря. Госпожо комисар, госпожа Револ Делон Бонфла, искам да се върна на пътищата. Както и вие казахте, има много смъртни случаи заради условията, при които работят шофьорите – какво мислите вие за намалението на ежеседмичната почивка на шофьорите? Това е предложение, за което се носят слухове. Синдикатите са силно обезпокоени. Освен това, в началото на месец април във Варшава синдикатите се съгласиха да работят заедно Източна Европа и Западна Европа. Можете ли да гарантирате, че ще остане тази двуседмична почивка, а няма да стане месечна? Имаме 45 часа на седмица за съответната държава. Аз не съм сигурна, че с това предложение от 45 часа вие гарантирате безопасността по пътищата. Какъв вид почивка, какъв вид каб, каботаж? Точно по тези въпроси трябва да говорим с вас. Аз се радвам, че най-сетне имаме този социален пакет, но би трябвало да се говори и за екологията, и за транспорта, и за работниците. Това е важен проблем. Е, времето за почивка си остава, то не се променя. Моля ви, продължаваме. Внимавайте, зачитайте си времето, госпожо Аюто. Благодаря, господин председател. Исках да се спра на тези 49%. Това е ограничението за авиопревозвачи извън Европейския съюз. През 2016 година под натиска на Германия и Франция за преговори с авиопревозвачите от залива се гарантира този достъп до пазара на Европейския съюз, но това е вид нелоялна конкуренция от страна на авиопревозвачите от залива във вреда на европейските авиопревозвачи. Това води до социален дъмпинг и безработица. Има няколко области, в които виждаме, че тази нелояна конкуренция доведе до много сериозни последици. Вече и европейските авиопревозвачи прибягват до социален дъмпинг срещу собствените си служители. Комисията, напомням аз, има е, мандат да защитава европейската индустрия. Защо не се откаже от този 49% контрол на европейски превозвачи от страна на чуждестранни акционери? Би трябвало да се дадат и достатъчно гаранции при корпоративното преструктуриране. Вземете Алиталия. Италия Атият притежава 49% от Алиталия. Защо не премахнете това правило за 49% собственост? Да, внимавайте, казва председателката за времето. Ние издаваме само насоките. Но разбира се, ние разглеждаме и стратегията за авиационния отрасъл. Когато приключим, ще направим своите заключения. Благодаря, господин Крамер. Говорите за пътна такса, зависещ на километър. В Германия практиката е точно обратната и, и комисията го прие. Защо? No more than I do, е, Вие сте вие сте по-запознат от мен. Комисията заяви ясно, че ние няма да правим коментар, докато не се оповести публично законът. Междувременно ние можем да обясняваме какво е бъдещето. Ако правителството на Германия се държи на винетката, тогава комисията ще каже ли не? Е, може би винетка, но след това ще бъде официално оповестен закона и се надявам всички системи да имат електронни системи за такси. Опитваме се да направим своята оценка за разумния преходен период. Говорим за 25 000 загинали от плизлеполуки, въпреки да 500 000 загиват от лош качество на въздуха и значи как, когато говорим за декарбонизация, ще приемем този факт, че това е много по-вредно, отколкото дизела. Една забрана би означавала загуба на много от индустриите. Затова искаме разумен преходен период с альтернативни форми на транспорт, които ще са претоварени и са финансирани. Но промяната не става от днес за утре. Ние искаме да видим и как ще се модернизира продажбата на енергия. Вярно е, че транспортът все още е 93% зависим от горивата. Госпожа комисар, в уводните си думи вие е, говорихте за нови е, рамка за е, е безопасността на транспорта в 2018. Първо, а второ, ако правилно съм разбрал, разбрал е, при командировките, директивата за командировките, говорихте за отделно, е, отделен е, раздел, е, конкретно посветен на, на транспорта към директивата за командировките. Така ли е? Да. was sich hinter dem neuen Rahmen der Verkehrssicherheit verbirgt. Darauf haben Sie nicht geantwortet. Какво се крие зад е, тези нови рамки, е, за е, нова правна рамка за безопасността на движението? Не казахте нищо по този въпрос. В Малта всички 28 държави членки подписаха декларацията. Там присъстваха и представители на източното партньорство и западните Балкани. Важна инициатива в посока път на безопасност и намаляване на тъжната статистика. А сега искаме да видим как можем да подобрим условията, предлагани от инфраструктурата и още нещо. Алкохола, наркотиците, предпазния колан, това са сред основните причини за злополуки. Затова е важно правилата да се обясняват и да се извършват проверки, които да са много по-добри от сегашните. Също така трябва да има статистика да се види защо се случват злополуките, какви са най-разпространените причини за всяка страна и от тук и да насърчим националните власти да предприемат действие. Важно е и съвместното финансиране, което ще го има по тази тема. Благодаря, госпожо председател. Госпожата Пардел има думата. Ние говорихме за социални права. Аз искам да повторя въпроса на колегата. При законодателните норми се стига до различно изпълнение в държавите членки. Не е ли по-добре да има Европейска агенция за пътен транспорт? Всъщност тази идея е подкрепена вече три пъти в Европейския парламент. Ние имаме доклад на Комисията по транспорт и туризъм, който разглежда и социалната тематика. Мисля, че трябва да обърнете внимание на това предложение, подкрепено много убедително от НП. За нас темата за пътната безопасност е особено важна. И ще спомена също така и жените и транспорта. Виждате, че в нашата комисия има много жени. Ние сме силно ангажирани. Мисля обаче, че ни трябват и законодателни предложения, които да привлекат жените към този отрасъл транспорт. Имате ли предложения? Започвам отзад напред. Ние наистина насърчаваме равенството в транспорта и трябва да кажа, че в някои моменти и мъжете сигурно ще настояват за равенство. Затова се опитваме да има подход – на баланс между половете. В моята собствена служба, моята генерална дирекция и кабинет можем да служим за модел, като баланс между половете. Имаме и своите предложения, които ще доразработим, но нека бъдем конкретни. В момента работим по условията. Благодаря. Господин Де Грандес. Благодаря, госпожо комисар. Вие говорихте за безопасността в авиацията. Аз съм докладчик за системите по сертифициране на тази безопасност. Държавите членки обаче в съвета се отнасят доста хладно към едно такова предложение. Вие в комисията какво ще направите? Ще продължим ли битката? или вие просто ще направите модификации в съществуващата система. Сега комисария. Не ми разбрахте въпроса, така ли? I will just make a quick comment on that. Uh, I'm sorry. Uh, Ще направя, може би, кратък коментар. Не знам дали с това отговарям на въпроса ви, но с комисаря Кенхир работим в тясна връзка. Комисаря, който отговаря за сигурността и в авиацията, и в транспорта. Сигурно знаете, че комисаря Кинг прави оценка и на летищата Целта на анализа е да се види как можем да сме сигурни, че ще са безопасни не само самолетите, но и летищата. Надявам се анализът да ни помогне да разберем какви са предизвикателствата пред нас. Работим и по темата за приземяванията но ние така или иначе трябва да имаме ясна позиция по сигурността на всички нива. Госпожо комисар, комисията е права, разбира се, но съвета и държавите членки се отнасят цинично и то в момент, в който тероризма ни напада. Затова трябва да се гарантира ресурс, за да се гарантира и сигурността. Това казах и аз ние трябва да говорим помежду си. Благодаря, госпожа Изабела Демонте. Първо, относно каботажа. Той ще се включи ли в пакет от 31 май и ще се основава ли на такси, за които няма гранични стойности. Какво да кажем за държавната помощ? Като си има предвид, че се увеличава броя на пътниците, ще има ли повече гъвкавост относно помощта, която е необходима наред с инвестициите? По отношение на правата на пътниците и слотовете, какво ще направи комисията относно позицията на съвета, тъй като комисията е пазител на договорите? Отговора. За капотажа, да, то е част от пакета от 31 май. Работим по предложение възоснова на времето, а не възоснова на броя на операциите. А втория въпрос, бихте ли го повторили? Датите дните по-скоро с неограничено оттегляне. Не мога да кажа за броя, сега казва комисаря. Нека да повторя. Относно държавната помощ, предпочитате ли да има по-голяма гъвкавост относно операциите? Държавна помощ за какво? Пита комисаря. За оперирането на летищата. Не, няма нищо свързано с летищата, казва комисаря. Госпожа Демонте. Процедурите в съвета са блокирани. Слотовете, единното европейско небе, правата на пътниците. Какво правите по този въпрос? Комисаря, знаете, че този въпрос е свързан с дипломацията. По-настоящем продължаваме дипломатическите преговори но докато не се реши проблема между Испания и Великобритания относно Гибралтар, няма как да постигнем напредък. Ще видим какво ще донесе бъдещето. Госпожа Клун, вие ще приключите с вашия въпрос. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. И аз имам въпрос за авиацията. Стачките на служителите от РВД в последните години 2 милиона и половина пътници пострадаха поради стачки. През миналата година имаше 32 отделни стачки в Европа, рекорд 41 дни а, бяха броя на дните, в които има засягане на правата на пътниците, за това какво ще направите във връзка с така нареченото предложение магистрали в небето. Това във връзка е изказаното от господин Теличка. Това предложение би ни помогнало. Не искам да говоря срещу правата на служителите, естествено, но много често техните действия имат несъразмерен ефект. Какво ще направите, за да улесните действията на операторите от сферата на туризма, тъй като често, например, те са несъразмерно засегнати. Комисаря, често работим по тези въпроси, включително и с синдикатите, за да намерим решение. В момента сме на ниво обмен на добри практики. Мисля, че се осъзнава какви са социално-економическите последици от подобни действия и се осъзнава, че трябва да има някакви действия. Ще се ангажираме с тази тема в съобщението през юни. Е, е, браво, мои е, колеги, поздравявам ви. Наистина вместихме се в тамото. Госпожо комисар, вие бяхте на е, висота на вашето положение, отговорихте. Е, благодаря ви за което. Госпожа Ают, госпожа Андерсън, е, знае, че времето ви е ограничено, но а, бих ви дала възможност да изпратите въпросите си на госпожа комисаря. Всички тези, които не можаха да зададат въпросите си, да ги изпратят по а, електронна поща. И на вас, госпожа комисар, наистина е, едно най-сърдечно благодаря. Е, наистина това упражнение, този начин на въпроси и отговори от типа пинг-понг е, много добре е. Е, се справихте с него. Е, благодаря ви за това, че бяхте сред нас, за да обсъдим въпроса е, с пакета за мобилност. За нас беше чест. Надявам се, че ще продължим да продължим да работим така добре и в бъдеще. Имате думата с няколко заключителни думи. Благодаря. Е, винаги е, имам усещането, че ми предстои следващото изслушване, когато са в парламента, но е, така или иначе благодаря ви за възможността. Ah, c'est vrai Mais me dire. Euh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 Mes chers collègues, nous continuons la séance, s'il vous plaît. И така, скъпи колеги, продължаваме заседанието. Тези, които да ще излизат, да излезат тихо, моля. Продължаваме точка пета върху е, услугата е, трансгранично предаване на е, колектни пратки. Докладчик е госпожа Андерсон. Давам ви думата, след което ще чуем докладчите в сянка и другите депутати, които желаят да вземат думата. И на, в края на дискусията ще приканя представителя на комисията да отговори на всички поставени въпроси. Госпожо Андерсен, имате думата. Благодаря. Ще... Благодаря. Ще се опитам да спазя времето. Този доклад е важен. Нашата комисия не се е занимавала често с почтенските услуги и с колетите. Сега обаче е важно да се вземем с темата, защото тя е свързана с логистиката и с свързаната Европа. Моят доклад се основава на презумцията, че предложението на комисията е добро, но трябва да се подобри още повече. Има хора, които смятат, че много проблеми са нерешени. Какъв е основният проблем? Когато комисията направи допитване, много хора казаха, че искат да поръчват стоки от други държави, но това е скъпо и качеството на услугата на доставка не е достатъчно високо. Така че тук става дума за сега за мярка, която е насочена към потребителите. И аз мисля, че трябва да разглеждаме темата през тази призма. Трябва естествено да се разгледа целия отрасъл, защото ако говорим само за универсалните доставчици на услуги, които са в фокуса на директивата за почтенските услуги, е, трябва да кажем следното. В много държави те имат е, малка част от пазара на колетните практики. Говорим за сектора, в който няма кой знае каква регулация. Ако погледнем други потребителски ориентирани отрасли, например телекомите, там има достатъчно оценка, ако не регулация. Но почтенските услуги, това не е такава област. И това е по-скоро приоритет, свързан с цифровия единен пазар. Искам да благодаря на всички, които участват в разговорите. Участваха различни заинтересовани страни, представители на синдикатите, на потребителите, въобще много заинтересовани страни. Колегата Теличка имаше няколко срещи за генериране на идеи. Економическата комисия и комисията по социални въпроси също имат правото да напишат становище по темата. Това е добре. Жалко е, че някои други комисии не могат да публикуват становище. Що се отнася до самото законодателство, предложението на комисията, добре е, че се разглежда пазарите, се разглеждат пазарите, тъй като няма кой знае каква равнопоставеност. Има задължения, свързани с универсалното предоставяне на услуги, член 14, протокол 26 от договорите, е, ясно казват, че ако става дума за обществена услуга, а колетните пратки и почтенските услуги са такава услуга, то а, е, тя трябва да се организира по такъв начин, че да не се пречи на операторите да вършат своята работа. Те вършат своята работа в интерес на европейските граждани. Ето защо аз реших да залича член 6, защото той не е справедлив. Той създава ситуация, в която универсалните доставчици на услуги, които имат много малка част от пазара, са посочвани с пръст. Комисията ИМКО има малко по-различна визия и смята, че трябва да се ограничи текста до малките предприятия. Колкото повече обаче дебатирахме, май стигнахме до заключението, което аз защитавам. Много е важно да се уточнят целите. Комисията прави нещо в тази посока, но по отношение на конкретните членове трябва да поставим ударението върху потребителите. Както казаха и други колеги, трябва да има ефикасни и ефтини услуги. Ето защо моят доклад говори точно за това. В член 1 се дава по-ясно определение, говори се за по-добър достъп до ефикасни и достъпни като цена трансгранични услуги на доставяне на колетни практики, пратки. И накрая моят доклад може да изглежда много подробен, но не трябва да забравяме, че няма кой знае колко интервенция. Някои хора искат да има още по-категорична интервенция, например тавани на цените или единна европейска е, ставка или цена. Е, това може да се предвиди на по-късен етап, ако законодателството не проработи. Директивата за почтенските услуги, казва се, сега точно няма да се е, преразглежда. Аз мисля, че това е добре да се случи, но комисията не предлага нещо подобно в своята мъдрост. Е, член 3 говори за информация за националните регулаторни органи. Важно е равновесието. Осъзнавам, че предложението ми е доста мащабно и обемно, но ние искаме наистина да имаме точна картина на пазара. Тук не става дума за мерки за заетост. Трябва обаче да отбележим а, раздробеността по отношение на а, практиките, свързани с трудовите договори. Трябва да се даде информация съответно за подизпълнителите и за работниците, които а, са на непълен работен ден или на а, нетипичен по своя характер трудов договор. Цените са противоречива тема за много от а, бизнес общността, но трябва да се създаде точна представа. Ако информация се а, управлява като поверителна, е, това има съответната цена. Е, аз е, застъпвам подобно виждане. Знам, че не всички са съгласни. Когато оценяваме доколко са достъпни тарифите, тук има известно недоразумение. Не разбираме факта, че всички доставчици трябва да предоставят съответната услуга, след като са доставчици на универсална услуга. Само, че трябва да променим малко гледната точка. Трябва да погледнем правата на отделните потребители, на, на малките фирми. А, има потребители в отдалечени райони, хора с увреждания, а, хора, които получават малки пратки без да отчетем интересите на тези хора, няма как да говорим за регулация, която да е цялостна и справедлива. Ако не се включи цялата дейност на доставчиците на услуги в конкретен район и ако не създадем съответната представа за е, характера на услугата в определен район, няма смисъл да се нагърваме с настоящото начинание. В крайна сметка, Става дума за дружества, които ще бъдат подложени на регулация. Тук не става дума за това да сочим с пръст. Става дума е, хората да бъдат малко по-уверени в услугата, която получават, особено когато поръчват нещо от е, чужбина. Комисията признава, че доверието на потребителите не е свързано само с цените, то е свързано с е, начина на доставки, с е, обещетяване в случай на увредена пратка, нарушена опаковка и така нататък. Има насоки в това отношение, но те не са достатъчни. Организациите на потребителите ни казват, че, например, много от операторите в рамките на електронната търговия не предоставят информация за е, стандартите. Е, те смятат, че това не трябва да се прави. Значи ние не предлагаме нещо радикално. Ние говорим за стандартизация, за активно насърчаване на стандартизацията. По няколко критерия, включително и екологичен. Комисията каза, че има добри практики в това отношение. Имаме обаче нужда от много по-голям натиск, за да има все пак някаква стандартизация. Още много, много дълго мога да говоря. Готова съм да преговарям относно окончателния вариант на доклада. Настоявам член 6 да бъде напълно залечен. В страни от това, мисля, че предложението на комисията е добро и ние можем да го усъвършенстваме. Merci, Madame Anderson, pour la présentation globale благодаря ви за цялостното представяне на доклада ви, госпожо Андерсън. Това е доклад, по който е, заслужава да, да се дадат конкретни отговори, защото той се отнася пряко до потребителите, както го казахте. Е, сега докладчите в сянка, господин Вербер. Добър ден, заповядайте, имате думата. Наистина за мен е, е чест да бъда тук. Ще мина на родния си език, да се, че се чувствам по-добре, отколкото на френски, при тази тежка тема. Първо, аз съм, бях изненадан, когато прочетах проекто доклада, тъй като докладчицата щеше да реагира на съобщението за прилагането на третата директива за е, пощенските почтенските услуги и е, всъщност е, бях е, е, разочарован, че нещо, за което се бяхме разбрали, бе е, пренебрегнато. Защо? Тук става дума за трансгранични е, за е, услуги е, през граница, за предаване на пакети е, на е, колети през граница, а не за е, третата е, директива. И съобщението е, е, второ, бяхме се разбрали по задължението за универсалните услуги да не, да не променяме нищо. Това беше е, с е, предложение е, на Европейски правен с подкрепа на социалисти и демократи. Сега защо започваме в областта на колетните пратки след като в директивата за почтенските услуги е, винаги сме казвали, че там, е, където е, всъщност функционира и действа конкуренцията, да не се намесваме. Сега изведнъж в област, където функционира конкуренцията, ние се намесваме регулаторно. Е, наистина доста напрегната дискусия, но както казах е, на НП, това не е наше терен на действие. Да се е, намали конкуренцията, там където има конкуренция, на мен се струва доста трудничко. И след това въпросът къде е проблема и върху това да се съсредоточим, а именно цените на трансграничните услуги. И ако искаме там да, е, да, да се ползват от това малките и е, средни предприятия, да има повече конкуренция, трябва да погледнем каква е веригата на производство, а не просто изведнъж да кажем цялата система а, е, на, за обещатение, възнаграждение в крайна сметка а, а, при, при крайния потребител не ми харесва и хайде да въведем нещо изцяло ново. А, този срок, е, ако погледнем е, почтенските е, договори и всичко това, не зная дали можем да променим нещо по отношение на почтенските услуги. Не знае дали това е верният ни подход всеки случай сега е, изведнъж е, да обвържем всичко с универсалната услуга и да търсим там проблема. Аз ви желая наистина успех в това, госпожо Андерсен. Е, аз мога да ви кажа имена на организации и фирми, които ще ви кажа доста неща. Мисля, че ако вървим по този път, сме обречени на, на провал. Е, в моя доклад е, сега въпроси, които аз поставям, кой ще плати разходи и така нататък, казахме вече, че няма да е, отваряме, да разравяме тези въпроси, но те са много сериозни. Трябва да помислим и последния въпрос кои са а, органите, кой е органа, а, с който като докладчик по този ценови контрол трябва да общуваме. А, с, и дали това е нашия модел. Ще ви кажа честно, това, което имаме тук е, е едно е, са права, които се коренят в изпълнение. Тук става дума за прилагане, изпълнение. Е, разбира се, да имаме поглед върху пазара и е, е, след това е, това се отнася до тези, които е, са е, собствениците, операторите на крупни почтенски услуги. Защото в крайна сметка вие ще е, фаворизирате е, мощните е, фирми и дружества. И няма смисъл е, да се е, е, и, и, и всъщност излиза, че един пазар, който е функционирал добре до сега в отношение на конкуренцията, вие е, ще е, нарушите баланса. После въпроса за ценовата допустимост, достъпа до, до тези услуги. Бих искал да приканя комисията в рамките на своите правни правомощия да се наложи, а не просто да каже е, не, че трябва всъщност да се създава един свръхнационален е, пазар, който в крайна сметка няма да сработи. Е, на теория всичко звучи чудесно, но и в отношенията между отделни дружества и компании функционира окей, но, но би трябвало да действа и между отделни частни лица през граница. Например, детето ви следва в чужбина и баба му праща пресно изпечени корабийки да не умре от глад, е, това са вече трансгранични услуги през граница. Този модел няма да функционира, защото искаме ли частния сектор да го изключим изцяло? Става дума за това а, какви са моите потребителски права и как мога с това предложение да ги засиля. А с това предложение, госпожо докладчик, вие подкопавате тези права и засилвате, е, е увеличавате правомощията на, на, на големите е, компании. Е, сега аз ще е, това, е, принуден съм да излизам с е, много повече предложения за изменения, отколкото пред, първоначално мислех. Е, просто искам да ви кажа, е, не разваляйте нещо, не правите нищо ново, което е по-добро, а всъщност вие разрушавате съществуващи структури, които могат да бъдат само, на които може да се направи само фината настройка, да се доусъвършенстват, а не е, изцяло да се създават изцяло нови. Така че мисля, че вашия подход изцяло, е, е изцяло погрешен. Е, и мисля, че е авантюристично да тръгнем по този път, е, защото ако, го поем, ако поемем поне го, ще развалим много неща и ще ускъпим тези услуги, защото ще помогнем на създаването, възникването на монополи. Имам силни съмнения относно смисъла от това. Благодаря, господин Фербер. <laughs> Господин... Allez. Уи, c'est à vous. C'est à vous. E, e, Madame la Présidente, e, bardzo dziękuję za przygotowanie. Господин Злотовски, благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че подготвихте, госпожо докладчик, доклада си. Той взима предвид много от въпросите, по които дебатирахме в миналото. Проекта на, док... Проекта на доклад решава или предлага решение на основното предизвикателство, а именно как да има по-ефикасна трансгранична доставка на колетни прак по отношение на член 6, разбирам вашето намерение. Вие се опитвате да подобрите положението на потребителите. Искате да гарантирате висококачествени услуги на достъпни цени, но не можем да говорим само за разходите. Доверието у потребителите, качеството на услугата също са много важни. Разширяването на приложното поле до всички, е, които предлагат е, трансгранични услуги, е нещо приемливо. Това се прави в член 4. Без разширяването на приложното поле по този начин няма как да работим ефикасно. Ако искаме цените да са адекватни, в трансграничен план е необходимо да събираме информация от е, най-големите заинтересовани страни. Госпожа Андерсън предлага и конкретни срокове. Тя променя сроковете, които комисията предлага относно събирането на статистически данни е, и предоставянето им от компетентните органи. Член 5 от първоначалното предложение на комисията по този въпрос се чудя дали предложението ви е добро и мисля, че може да нарушите функционирането на пазара. Праговете за работодателите сега са по-низки. Тук говоря за член 3. Праговете под които не трябва да се предоставя информация – мисля, че в този случай комисията е права, тъй като по този начин избягваме е, диспропорционалната тежест върху малките и средните предприятия. Много от вашите предложения са свързани с увеличаване на бюрокрацията. Те ще доведат е, до е, много усилия за компетентните органи. Много често тези колетни пратки са свързани с поверителна информация и тя трябва да се зачита. Личната тайна трябва да се взима предвид. В заключение искам да кажа, че като цяло вашето предложение е добро. Естествено ще внесе много изменения. Благодаря, господин Золтовски. Господин Теличка. Благодаря, госпожо председател. Имаме два подхода тук. Или трябва да говоря по всички въпроси, няма да ми отпуснете толкова време, ще трябва да говоря около час. Или пък може да говоря по най-съществените въпроси. Тук отзад в залата Видях, че има представители на различни заинтересовани страни, хора, които са присъствали на кръгли маси в миналото. Аз съм разговарял с тях по съответните разпоредби. Присъствали са и представители на председателството на съвета. Винаги съм казвал, че ще подлагам на оценка това, което се предлага и ще внасям изменения. Не искам сега да говоря конкретно, да представям какви са моите идеи. Аз съм съгласен с много отказаното. Не искам да обръщам гръб на сложността на това предложение – Това предложение, в частност, е много сложно, изключително техническо по своя характер и може да окаже сериозно въздействие. Трябва да кажа, че в разговорите ми с заинтересованите страни станах свидетел на рядко срещано различие в мненията. Това трябва да се спомене. Вероятно, си спомняте, че по време на първата размяна на мнения в комисията ви казах, че се отнасям неохотно към това а, законодателно предложение. Разбирам, че трябва да се намери решение за някои проблеми. Няма да споря с колегите, може би аз съм в неизгодна позиция или пък в изгодна, просто защото не бях докладчик по почтенските услуги, само че от тогава насам бизнеса много се промени. Ако погледнем обема на пратките и ако погледнем колко конкурентен е пазара, а, мисля, че можем да заключим, че е имало сериозно развитие през последните години. Всъщност бизнеса се променя. Аз поканих за разговори хора, които не са считани за традиционни доставчици на колети, само че бизнеса се променя. Трябва да спомена Амазон. След 3-4 години положението ще бъде много различно. Така че е необходимо да има оценка и преразглеждане. Без да навлизам в подробности, мисля, че по някои разпоредби всички ще се съгласят. Например, необходимостта да се предоставя информация – тук говоря във връзка с член 3. Трябва да чуем какво ще ни кажат и националните регулаторни органи. За да иллюстрирам сложността на проблема. Говорите за потребители, ама за кои потребители? Ние, които купуваме нещо по интернет или онези, които очакват доставки от традиционните е, доставчици на колетни пратки. Сложно е. Има голяма конкуренция на пазарите. Понякога смятаме, че има някои, които доминират на пазарите. До известна степен и пазарите в Европейския съюз са, различни. Някои оператори имат голям обхват на своето действие, други са доста ограничени. Ще приключа, госпожо председател. Имам редица проблеми с този доклад. Не съм съгласен по няколко от темите с колегите. Ще внеса изменения, които би следвало да допринесат за гладкото функциониране на пазара. Те са насочени към премахването на пречките и към онова, което ще представляват пазарите след 5-10 години? Благодаря, господин Таличка. Не ни остава много време. Ако може да съкрите времето си за изказвания, ще съм ви благодарна. Госпожа Гонзалес има думата. Благодаря ви. Принципно искам да благодаря на докладчика за този проект доклад, който според мен внася положителни моменти към предложението на комисията. Хубаво е да се работи за този европейски регламент. Същевременно ми се струва, че трябва да се внесе много по-голяма яснота по ключовите моменти от регламента и съответните задължения на операторите при колетните пратки, особено що се отнася до задължението за информиране. Това, което мисля, че може да се задълбочи е следното. Да не забравяме, че този регламент иска да подобри взаимната съвместимост на мрежите на държавите членки. Съгласно доклада на комисията, само при 10% от тарифите има проблем с прозрачността. Следователно, ние трябва да направим анализ и този анализ да се прави всяка година би било по-добре обаче мерките за контрол да се насочат там, където вече е регистриран проблем. На второ място на този пазар имаме големите частни оператори. Тези оператори са по-гъвкави – на тях не им е необходимо да поддържат мрежите за дистрибуция на национална територия. И трябва да се мисли за конкурентоспособността, за условията за труд, за това, че не бива да има конкуренция надолу. Всички тези задължения по бъдещия регламент би трябвало да обхванат големите оператори на пазара и също така да се помисли за лояната конкуренция. Накрая трябва да се мисли и за защита на потребителите, защото те се оказват много уязвими пред различните оператори в държавите членки. Това са измененията, които ще защитавам. Благодаря. Госпожа Юту. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата за отлично свършената работа. Има много добри моменти в този доклад, по които заслужава да работим допълнително и може би трябва да се опитаме да отидем малко по-далеч от подхода на комисията, който е изчеквателен, защото този проблем ще се, ще се разраства и можем да очакваме наистина едно, една експлозия на електронната търговия, така че трябва да е, хармонизираме и регламентираме тази дейност в държавите членки, за да подобрим предоставянето на такива услуги и да гарантираме лоялна конкуренция. Такава услуга трябва да е по-ефтина за гражданите. Тя трябва да се комбинира с необходимата ефективност, ефикасност. Е, освен това, трябва да има и съответната прозрачност при е, изпращане на е, колетни братки. Е, по-голяма ефективност при по-нисък разход, това трябва да е водещия ни принцип и това върви неразривна връзка с цифровизацията. И съм съгласна, че трябва да видим как това се отнася към електронната търговия, която е източника на повечето от тези пратки. Трябва да разглеждаме тези е, аспекти заедно. Да намалим времето за доставка, да намалим и разходите, а да защитаваме, е, да пазим и околната среда. Да не забравяме, че тази логистична експлозия, така да се каже, не може да е, не бива да пренебрегва и екологичния аспект ние ще внесем изменения. Е, иначе е, мога само да похваля, да поздравя докладчетата за текста. Благодаря, госпожо Юто. Господин Бак, имате думата вие. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, Макус Фейвер. вече е, така сподели много съмнения всички случаи, обаче неговия пример с, е, с, с е, сладките, с корабийките от баба не намирам за удобно уместен. Сега студентките не, е, не искат корабийки от баба си, искат пари. Обикновено очакват парични пратки. Разбира се, това беше шега. Сега, две неща, които интересуват потребителя е прозрачност в ценообразуването и е, ценообразуване и прозрачност. Тук има какво да направим още. Е, все още е, това остава търговска тайна. И второ, свобода на избора. Ева, е, мисля, че като потребител ние нямаме никаква свобода да избираме. Обикновено си имаме работа с определен на предприятие е, и не можем ние да, е, да изберем е, фирмата, която ще ни, пред, ще ни предаде пратката. Това е повод на споразумение и на договореност. Е, с, с е, по това, което каза господин Теличка. Наистина, а, е, мисля, че в бъдеще ще се развие допълнително този вид а, индустрии, тези, а, този вид пратки. Затова е добре 2019 да направим един доклад за оценка на, на положението е, но е, това и да видим дали има основания да се намесваме в пазара и да е, се опитаме да контролираме пазарните сили. По този въпрос трябва да работим допълнително с докладчите. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на докладчика за нейната отлична работа, която позволява наистина да променим парадигмата с този текст, да се насочим към всички оператори, а не само тези, които са универсални. Също така трябва да се има предвид, че този пазар вече е много конкурентен. И това също трябва да се отчете, както и комисията го отбеляза. За нас са важни задълженията на доставчика на универсална услуга. Има групи като FedEx, например, които са е, преговарящи от позицията на силата. Би трябвало също така да се дава повече търговска информация. Тези, които предоставят универсални услуги, работят със съответните тарифи. Ние, разбира се, трябва да подобрим достъпа до информация, трябва да мислим и за прозрачността, както и за участниците на частния пазар. Благодаря, господин Рике. Благодаря, много интересен дебат. Доскладчицата всъщност много добре обясни какво има предвид, но докладът е доста сложен. Доколкото разбирам, универсалната услуга по-скоро е бреме, а не подарък за публичните оператори. И това също трябва да се има предвид. Може би всъщност тук няма кой знае какви економически преимущества. Но мисля, че ние губим втория пазар, който се развива много бързо и който би могъл да има огромен търговски оборот. Казва се, да, но ние трябва да защитаваме операторите на универсалната услуга, защото за тях се плаща от универсалната услуга или, можем да кажем, ще защитаваме потребителите. И или може да се каже да разчитаме на конкуренцията и на пазара сам да реши този проблем. Ето виждате, това са две нелеки теми, между които трябва да се избира. Като колегите от парламента са доста балансирани е, в подхода си, ние искаме да защитим публичните оператори, които извършват универсална услуга – Може би трябва обаче, казват другите, да разчитаме на конкуренцията на пазара. Аз се питам каква е позицията на комисията. Дали може така да се скача от тема на тема и да се реши, че всичко за универсалната услуга вече е решено. Предполагам, че това е темата, която намирам наистина за много сложна. Не се притеснявайте, господин Рике, ние всичко ще ви обясним. Госпожа Демонте, благодаря на докладчика, благодаря, че има и специално позоваване на доставчиците на универсална услуга – няма защо да се внасят разграничения на свободния конкурентен пазар. Е, тук е важна и регулаторната рамка, тъй като конкуренцията не бива да се извършва превратно. Необходимо е да се намали административното бреме, да не се изисква прекомерно голямо събиране на данни. Член 5 според мен трябва да се разгледа в дълбочина. Казва се, че националните органи решават какво да направят в зависимост от това какво може, могат да си позволят финансово. Според мен член 6 трябва да се заличи. Действащите конкурентни правила са достатъчни. Господин Вин Ван де Камп, благодаря, госпожо председател. Когато работихме по четвъртия железопътен пакет, си дадох сметка, че най-доброто решение не бива да бъде максималистично. И сега, като гледам доклада на Луси Андерсън, виждам, че след много време и много усилия ние стигаме до оптималния резултат чрез този доклад. Но пак казвам, той не може да бъде максималния резултат, както каза и колегата Фербер. Вие си спомняте неговото изказване. Той много хубаво обясни задачите на доставчиците на универсална услуга да разгледаме член 5 на предложението. Там не виждаме да се прави това важно разграничение. Говори се за цени, има препратка към член 4, но аз се питам дали всъщност в този регламент трябва да се разгледа темата. И накрая госпожа Андерсън сама е автор на изменение 61, където тя изброява хората с увреждания, хората с материални затруднения. Ето това е според мен оптималното решение. Можем ли да искаме от доставчиците на пратките, например, да проверяват вашия доход, да видят дали не предстои някаква криза. Според мен това са отговорности на местната власт. Не могат да бъдат е, отговорности, с които да натоварим доставчиците на пратки. Така че нека да се прави ясно разграничение между пазара и доставката на универсална услуга. Ясно е, че потребителските цени трябва да са известни, но как те се договарят между, примерно, германските и холандски почтенски е, служители, това е нещо различно. Аз съм против изменение 61. Благодаря. И госпожа Яла Сендерс. Е, Благодаря. Вярно е, че в парламента на първо място ни се иска да кажем не, трябва да отхвърлим, защото не виждам как една такава комисия може да даде решението. Тук е необходимо да се работи трансгранично. Изпращането на пратка от Испания към Франция е едно, от Франция към Испания е друго. и като чили тук нямаме нищо общо с директивата за почтенските услуги. Но госпожа Андерсън се опитва да обхване всички, които носят отговорност. Именно за това ние сме съгласни с това, че в член 45 се говори за всички оператори и се отхвърля член 6. Въпреки това, за нас не е достатъчно ясно, защо се прави това смесване между пратките и почтенските услуги. Тъй като парселите, е, пратките, извинете, са си отделен сектор. Имаме и различните групи, които са изброени и които имат нужда на защита, но те са е, защитени и от директивата за почтенските маршрути, нещо, което вече го има. И накрая За нас не е много ясно, защо тук са отпаднали споразуменията между държавите. Не можем да хармонизираме без всъщност да правим хармонизация. Именно тази липса на прозрачност при трансграничните механизми е, защитава и тези, които искаме да променим. Благодаря. Благодаря. Първо, благодарности на докладчик за добре свършената работа. До тук аз не гледам, не, не отдавам толкова голямо значение на, пред, на противоречията, което тя изтъкна. Надявам се, че ще намерим компромис и съм оптимист в това отношение. Много е, неща бяха казани съвсем е, вярно. Ще се върна само на първоначалната е, мисли, че Европейската комисия от години се опитва да либерализира и да създаде е, понякога изкуствена конкуренция. Е, конкуренцията не е нищо лошо е, сама за себе си, но тя не може да се въвежда, да се създава целенасочено. Ако малките предприятия биват изтласквани от пазара, не може да се стигне. Така че не може е, е, не можем да постигнем целта си по този е, начин. Е, както каза колегата Вебер, е, би трябвало да търсим решението в е, е на универсалните услуги е, е, за е, въвеждането на, прозрачни цени за тези за универсалните услуги. Защо при комисията не проучи на какво се дължи това огромно разминаване в тези цени? И не може ли тя да, да санкционира тези държави с съответните мерки, които са предвидени в е, договорите? Например, член 6 е, е, е, доказва, че Европейската комисия се опитва по изкуствен начин на всяка цена да създаде конкуренция. Шести член е наистина едно бюрократично чудовище, е, което е, трудно се намира. Е, когато говорим за предлагане на стандарти, е, които трябва да се наложат на националните е, регулатори, на колко месеца какво трябва да се прави, това според мен си е чиста бумащина, нещо, което е абсолютно ненужно. И би трябвало наистина да дадем възможност на предприятията да си вършат работата, но не на сила, не да ги е, притискаме. Е, когато, е, ако се опитваме, е, не ли, е, при, е, липсата на, на подвижен състав е, на пазара да налагаме е, насилствено мерки, е, това не води до нищо. Аз не съм против конкуренцията, но насилствено наложена конкуренция е, ще има само обратен ефект. Съгласен съм с всички, които е, подкр... са за прозрачност, но е, не трябва с прозрачността да отидем толкова далеч, че тези предприятия, които днес спазват законите, които имат съответните е, договори, изпълняват договорите, да бъдат наказвани, да бъдат принудени да да пазят е, е при, е, служебна тайна при калкулиране на цените и е, мисля, че това е, тук отиваме твърде далеч и ще е достатъчно, ако има е, един публичен списък на, на цените, е, нещо, което е съвсем постижимо, но някакви крайни е, такси е, или други такива идеи е, ще доведат до, е, въведат европейски е, тарифи, е, които в никой друг бранш не, е, се, е, не съществуват. Така че нека да си да не дърпаме дявола за опашката. Благодаря ви за изказването. Сега гледам към комисията. Господин Тима, къде сте? Вие представлявате своята генерална дирекция. Ще ни представите ли виждането на Европейската комисия? Благодаря. Благодаря и благодаря също така на всички, които се изказаха днес. На първо място на Луси Андерсън, която много посветено работи по това предложение и мисля, че го прави изключително добре. Благодаря и на колегите от парламента, които се изказаха. Ние си даваме сметка, че всъщност това е много техническо предложение. Не се изненадваме и, че има несъгласие между парламентаристите, но както каза и последният оратор, в един конструктивен дух ние ще намерим решения на поставените проблеми. Разбира се, не мога да се спра на всичко сега, но ще направя няколко кратки коментара. Първо, трябва да се разбере, че това предложение на комисията допълва директивата за почтенските услуги. Директива, разработена по времето, когато имаше най-вече писма, а пратките не бяха толкова активни, колкото са сега. Именно за това ни се струва, че сега е необходимо допълнително предложение, за да може да се доразвият задълженията по директивата за почтенските услуги. Потребителят. Ние сме съгласни с докладчика, разбира се и с останалите, че потребителя или ползващи услугата, както искате да го може да го наречете, но те трябва да бъдат е, защитени, особено при отделните уязвими групи или по-малките оператори на дребно. Е, представете си, че сте получили пратка от друга държава членка, искате обаче да я върнете. Би било добре цената за това да бъде приемлива. Разбира се, ние трябва да внимаваме, защото това не е директива за правата на потребителите. В крайна сметка, отбелязваме си казаното, ще доразширим текста, за да се включат определени права на потребителите, но е важно, от друга страна, да не товарим излишно и бизнеса, както казаха мнозина от вас. Възниква и друг въпрос, дали регламента трябва да се отнася само до универсалните доставчици на услуга. Всъщност, тук се обхващат всички доставчици на пратки – и информацията, която отделните оператори пращат към националните власти. Това е член 3. Въвежда се задължение за всички оператори. Необходимо е, разбира се, първо да се види как работи пазара и след това да се реши дали работи добре или зле, но ние въвеждаме това задължение за всички оператори. Членове 4 и 5 са прозрачност и финансова приемливост. Това са членове, които се отнасят до доставчиците на универсална услуга и операторите. Ние бихме искали и в този случай да не разширяваме обхвата и да не включваме абсолютно всички оператори, защото тогава ще загубим логиката на директивата за почтенските услуги. И накрая член 6 за достъпа на трети страни. Според нас това е член, който помага на по-малките оператори да разширят бизнеса си в други страни. Виждаме, че сега 90% от пазара се владее от експресните доставки и традиционните пощи. Следователно, малките оператори нямат финансов ресурс, нямат възможности и за това ние трябва да разчитаме на създадените мрежи, например в подкрепа на доставчиците на универсална услуга. Така по-малките оператори могат да използват мрежата при едни справедливи условия. Ще спра до тук и с удоволствие мога да обсъдя темата с който и да било от вас двустранно. Благодаря ви за изказването. Госпожо Андерсън, бихте ли дали завършек? Знам, че има и друго заседание. Казаха се толкова интересни неща, че може би не бива да се опитвам да отговарям на всичко. Следващата седмица заседаваме с докладчиците в Сянка. Крайният срок за изменение е 20 май. Аз ще се опитам обаче с всеки да разговарям индивидуално. Това е трудна област, както видяхме и от изказванията. Важен е баланса между различните членове, но тези членове работят заедно. Трябва да помислим за прозрачността, конфиденциалността, дали тези текстове могат да се преместят с цел по-добър баланс. Освен това, господин Рике, вие сте абсолютно прав. Тук има една трудност. Ние разглеждаме ограничен брой тарифи, но дори и трансгранични, те са част от универсалната услуга и ние трябва много да внимаваме. Вие сте абсолютно прав, но въпреки това ми се струва, че можем да свършим нещо полезно. Много ви благодаря, госпожо Андерсън. Пак ви напомням, крайния срок за измененията 16 май на обяд. И сега продължаваме своята работа с финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Водещата комисия е Комисията по бюджети и по бюджетен контрол. Нашия докладчик е господин Вим Ван де Камп. Моля ви, ако излизате от залата, да го направите тихо, за да можем да чуем докладчика. Благодаря. Ем... Благодаря, госпожо председател. И така. Доклада на Луси Андерсън, досието Луси Андерсън, ако ми позволите, за трансграничните пратки е, е много просто в сравнение с така наречения финансов омнибус, за който ще разговаряме сега. Става дума за преглед на общите финансови правила и разпоредби, определени преди време, възоснова на а, член 54. Нашата комисия има изключителни правомощия. Комисията ИТРЕ ще изготви становище. Докладчик там е Ежи Бузък. Искам да благодаря на докладчиците в сянка за положените усилия. Искам да благодаря и на административния персонал на комисията, включително и на Мартин Шуц, ако правилно съм разбрал името на колегата. Имахме среща на докладчиците в Сянка миналата седмица, говорихме по компромисните изменения, съгласихме се да приемем компромисни изменения. За какво става дума? Включване на механизми в рамките на механизма за свързване, свързване на Европа и ЕФСИ. Целта е да има по-голяма гъвкавост, когато става дума за инвестиции в транспорт и инфраструктура. Има едно много важно изменение, внесено от господин Рике. То е свързано с отговорността за риска за проекти, които включват смесване. Е и Б в този конкретен случай не е първия в редицата на отговорните. По изменението на господин Рике трябва да кажа следното. Е и Б участва, не трябва да поема целия риск, но Е и Б трябва да бъде включена в отговорните лица относно риск. Разговаряхме за отношенията между безвъзмезната помощ и заемите. Не всички са съгласни по този въпрос в Европейския парламент. Аз лично съм за много повече заеми, но колегата Аяла Сендер пък е много повече за безвъзмезна помощ. Това ни дава възможност да дебатираме. Казах Мартин Шулц малко по-рано. Извинявам се, не сте Мартин Шулц, а сте Мартин Фукс. Това исках да кажа и така приключвам. Това е за да се посвободим. Очевидно е, сте е, буден. Госпожа Ая Сандърс. Е, Благодаря ви, госпожо председател. На първо място трябва да благодарим на господин Ван де Камп за неговата способност да стига до компромиси. И то компромиси, които обръщат внимание на някои от нашите резерви. Не, е, че повече ми харесва безвъзмезната помощ, отколкото отпускането на заеми, но вие господин Ван Декамп, знаете, че транспортната индустрия ни е помолила да не успорваме бюджета за отпускани помощи. Ние знаем, че не бива да се губят пари от европейския бюджет, но трябва също така и да внимаваме както да не харчим прекомерно, така и да се възползваме от капацитета на нашия парламент да изискваме определени проценти и квоти е, в областта на транспорта. Ако се премине към заеми, това ще е по-трудно. Ние подкрепяме измененията, в които се говори за 80-85% при многогодишните програми. Аз разбирам, че комисията иска по-лесен начин на управление, но ние имаме нужда от програми, които са адаптирани в максимална степен, за да се отчитат приоритетите. Например, тази година това бяха липсващите връзки. Бихме искали да има и много по-добра ефикасност. Благодаря на господин Ван де Камп за неговата възможност да стига до консенсус. Благодаря. Мерси, мадам Mayasanda. Monsieur Riquet, сета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 качеството е, на, на текста, който е, представя и качеството на дебата, който той водеше с е, докладчите в Сянка. Аз бих настоял за две неща, които са важни за мен. Първо, възможността да се използва фонда за конкурентоспособност за транспорта. Просто не е нормално да се е, изключи транспорта изцяло от е, фонда за конкурентност е, и именно защото това е целта на този фонд да се насърчават инвестициите. Това е едно решение, което е взето от друга комисия, но мисля, че е абсолютно неотложно и много важно да се е, коригират нещата. И второто, е, е, е фонда за е, гаранции, е, мисля, че не е никаква екстравагантност да се прибегне до него. Когато изброяваме различните видове е, финансиране и инструменти, ние отслабваме позициите си, защото е, някак си оставаме е, някакси е, впечатление, че само това са възможностите. Трябва да говорим в об, е, езика, трябва, който използва, трябва да е по-общ. После оценката е, е, ексанте, предварителната оценка при е, прилагане на разпредата за блендинг, за, за сливане, е, след като това е механизъм, който подкрепя е, инвестициите, една оценка последваща, мисля, че не е уместна, би трябвало да се въведе е, предварителна оценка. Иначе, мисля, че пътя, по който е тръгнал докладчика е добър и се надявам да стигна компромиси. Благодаря. Сега давам думата на господин Маран. Thank you, Mrs. Chairman, uh, um, for being given the opportunity to say a few words on this uh, draft opinion and amendment. Благодаря за това, че мога да кажа няколко думи за това становище и за измененията към него. Отчетохме предложението на колегата относно това сливане. 10% таван се предлага 10% от финансирането по механизма за свързване трябва да бъде обект на сливане. Смятаме, че това е разумна цифра, тези 10%. Освен това, тя отговаря на целта да се привлича финансиране и да се използват ефикасно средствата отпуснати като безвъзмезна помощ. Искам да ви гарантирам, че е, точно този таван 10% ще бъде преразгледан е, в рамките на прегледа. Е, обърнете внимание на член 17 от регламента СЕФ по механизма за свързване на Европа. Всеки път, когато се прави обявяване на търг, преминаваме към вземане на решения в комитета по СЕФ и той решава дали трябва да се използва така наречения механизъм за сливане или не. Беше казано нещо във връзка с това доколко екологичен е механизма. Тук няма а, голяма връзка с а, механизма за сливане, но 90% от проектите по механизма са с екологичен характер. Те са свързани с екологични форми на транспорт. Имаше редица разпоредби, които засягат действието на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Обърнете внимание на дебата по FC2. Там ще намерите отговори на вашите въпроси. Нещо важно, което трябва да кажа – има едно недоразумение относно евентуалния таван или гранични стойности за транспорта в рамките на следващата многогодишна финансова рамка. Ние не смятаме, че е правилно правното основание и не може да се изпреварват преговорите по следващата МФР. Въпреки всичко, 2% и половина от следващата МФР ще отидат за транспорта. По-настоящем, ако погледнете подкрепата за транспорта по силата на СЕФ, FC и Хоризонта, ще видите, че подкрепата достига 10%. Не знам дали сега трябва да се обсъди този въпрос, но 2% и половина са доста малко. Така или иначе, ние сме тук и можем да отговаряме на вашите въпроси. Благодаря за това, че ми дадохте думата. Благодаря. Всъщност, не знае как да се възползвам от последните ви думи, последното ви предложение. Ще дам възможност на нашия докладчик да е, направи заключителни, е, да, да даде заключение. Искам да благодаря на комисията, госпожо председател, на докладчиците в Сянка. Утре сутринта в 9 часа ще гласуваме. Готови сме за това гласуване. Благодаря и така утре е, гласуването ще е в 9. Е, и така, заседанието предлага е, при закрити врата, продължава при закрити врата. и ще дам минута-две да спре предаването по интернет и е, гостите